Yeah, so what did you what did you came, came to see the Buonasera a tutti. Possiamo iniziare? Добър ден, дами и господа. Да започваме работа. Както обикновено, искам да ви предупредя, че нашето заседание се предава на живо по интернет. Първата точка е одобрение на а, дневния ред. Започваме с закъснение в 3 и половина. Причината е заседанието на разширения съвет на председателския съвет, на което можеха да участват всички. Господин Голтиери, искате ли да кажете нещо? Не. Заседанието приключи малко след 3.30 и за това се забавихме още повече. бяха внесени голям брой много сложни изменения към доклада Янако. По тази причина няма да гласуваме доклада утре. Ще проведем разискванията, както беше предвидено, но ще се наложи да вземем решение за, допъл... за друга дата за гласуване. Освен това, господин Шоплин предложи, след като изслушаме докладчика господин Дав по проекта на протокол относно прилагането на хартата към Чешката република, Всъщност, е, нека това да бъде първата точка в дневния ред, тъй като постъпи искане в този смисъл. Има още една е, важна точка, свързана с управлението на различни равнища. Няма да можем да проведем разискванията по многостепенното управление, тъй като не сме готови. Утре заседанието ще започне в 9.50 вместо в 10.30. Ако няма възражения, предложените изменения ще се считат за приети. И така, първата точка е проекта за протокол във връзка с Чешката република. Няма да обсъждаме многостепенното управление. Юта ще започнем в 10.15. Сега, точката съобщение на председателя. Нямам какво да ви съобщи. Искам само да кажа, че на заседанието на координаторите не, извинявайте, на председателския съвет беше взето решение да ни се разреши доклад по собствена инициатива седалището на парламента. Освен това се прие искането да има двама докладчици вместо един консерваторите и зелените излязах, предложиха доб, доброволци. Господин Фокс и Хефнер ще бъдат докладчици на 25 февруари. Ще се проведе извънредно заседание. Ние ще бъдем домакини на конференция, организирана от Европейската обсерватория за демокрация, дейност на университета в Флоренция. Конференцията ще бъде разделена на две части. Първо, дейностите на политическите фундации в Европейския съюз и второ, правото на гласуване на европейските граждани. Програмата е в документацията ви. Сега, протокола от заседанието 26 и 27 ноември. Протокола ви е раздаден. Ако няма забележки, протокол ще се счита за прият. Сега трябва да преминем към предишната точка 6. Проект, протокол относно прилагането на харта на основните права към Чешката република. Господин Даф е докладчика. Обсъждали сме многократно темата. Доколкото разбирам, можем да приемем компромис. Преди това обаче ще дам думата на господин Даф. Господин председател, колеги, добър ден. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа за пореден път по отношение на чешкия протокол в съответствие с протокола на британците и поляците към хартата на основните права. Както казахте, аз мисля, че постигнато споразумение между мнозинството от политическите групи да се премине към гласуване. Настъпили са три съществени изменения към внесения доклад. Първата промяна е в точката е в към преабила. Там се отправя предупреждение към Европейския съвет. Ако решат да приемат промяна в договорите, Независимо от предупрежденията и тревогите, изразени от Европейския парламент, останалите държави членки не би следвало да започнат процеса на ратификация преди и двете камери на чешкия парламент да приключат с ратификацията. Причината е ясна. Все още съвсем не е сигурно дали в Прага има мнозинство, което е за утвърждаване на тази промяна в договора. Както знаете, политическата ситуация в Чешката република се променя. и в правителството, и в парламента има нови лица, които може да се очаква, че ще ориентират дебата в различна посока. В първата точка има промяна. Там, вместо да се казва, че ние одобряваме или не одобряваме предложението. Казваме чисто и просто. Отбелязваме факта, че се провежда процедура на консултация с парламента в съответствие с договорите. В трета точка също има промяна там ние поръчваме на председателя да представи позицията на парламента на Европейския съвет. Надявам се с този по-неутрален език, ние като комисия можем да постигнем съгласие и да гласуваме предложението с голямо мнозинство. Без да променяме същината на аргументацията, заложена в преамбюла. Ако това стане през март, ще можем да приемем измененията в пленарната зала. Това ще стане през март. Както виждате от проекта, за списък за гласуване съм отчел предложените изменения от консерваторите и след внимателен анализ на тези предложения, аз предлагам те да бъдат отхвърлени. Благодаря. Кой иска да се изкаже? Благодаря ви. За трети път обсъждаме доклада за чешкия протокол и докладчика господин Дав, както обикновено е свършил чудесна работа. Искам да спомена същата точка, която спомена и докладчика, а именно точката за ратификацията. Сенатът в Чешката република отдавна проявява нежелание да одобри е, това изключение, тъй като се притеснява да не изложи на риск социалните права и да не се окаже така, че гражданите на Чешката република да се окажат с по- слаби права в сравнение с гражданите от другите държави членки. Ето защо аз предлагам да отхвърлим това изменение. Ратификацията трябва да започне. Аз препоръчвам цялостно отхвърляне. Смятам, че доклада трябва да бъде прият в сегашния му вид. Господин Шоплин има думата. Благодаря, господин председател. Господин Дафни каза, че за пореден път обсъждаме този доклад. Това е един от безкрайните доклади, разглеждан от нашата комисия. Поздравям господин Дав за чудесната работа, извършена от него. Вариантът, който ни е предложен сега е приемлив. Господин Даф каза, че политическите тенденции в Чешката република предопределят нашето становище. Ратификацията трябва да приключи. Може би това ще забави цялостната ратификация, но всъщност това е политиката. И в заключение няма какво много да се добави. Много пъти сме обсъждали този доклад изключенията и неприсъединяването към договорни разпоредби действително затрудняват нещата. Господин Егню или Еню. Chairman, thank you. Uh, I want to speak about the благодаря. Бих искал да говоря за измененията под името Ашли Фокс и останалите. По времето на приемането на Лисабонския договор на британския електорат бе казано, че Хартата за основните права няма да се прилага за Великобритания. Протокол 30 беше и доказателство за това. След което, унези, които се противопоставят на британското членство в Европейския съюз, разбраха, че тази харта се прилага за Великобритания. И в доклада се повтаря този факт. Първо нека да изтъкна какво означава това. Това означава, че що се отнася до Европейския съюз, обещанията, които се дават от британската политическа класа, не струват много. Непрекъснато чуваме лъжи. На второ място, нека да посоча измененията и по-конкретно пето изменение. Фактът, че хартата, така както се представя, действително се прилага и за Обединеното кралство. Що се отнася до законодателството на Европейския съюз, твърдението на господин Дъв е всъщност посочване на един факт. Заличаването на пето изменение не е нищо повече от опит да се скрие факта от избирателите в Чешката република, Полша и от моя гледна точка също и от електората в Великобритания. През 2014 ни предстоят избори и моята парта няма да се поколебае от това да каже, че консервативната партия всъщност не е осъзнала истината по този протокол. Не съм приключил. Някои ще бъдат изненадани от това, че аз е, одобрявам нещо, което господин Дав е, твърди. Това е явен е, опит на торите в Великобритания да укрият истината и това е свързано с заличаването на, на а, изменение пето. Председателя, благодаря ви. Господин Месершмит, заместник председателя. Благодаря ви. Кратък отговор на господин Шафлин. Аз съм от държава, която е избрала да не се присъедини към определени области, ще ви кажа, че това не причинява големи проблеми. Така или иначе, предложеният доклад от господин Дав е такъв, че не постига своята цел. Целта е онова, което ни безпокои крайна сметка трябва да обсъдим нашите опасения, които се споделят от европейските граждани. Те смятат, че техните социални права са застрашени, особено по отношение на трудовите права. Тук може да стигнем и до несъгласие. Но не можем да пренебрегнем факта, че има много хора, които споделят такива опасения. И вместо да казваме на тези хора, че те нямат определени права, и вместо да пренебрегваме те, техните опасения, всъщност трябва да потърсим диалог с тях и да разберем съображенията им. В доклада на господин Дав се казва обратното. Каквито и да са опасенията в Чешката република, сред избирателите те грешат протоколът няма да има действие. От политическа гледна точка не смятам това за разумно. Напротив, разумно е да потърсим диалог и да разберем какви са опасенията на гражданите. Също и от юридическа гледна точка това е погрешен подход. В крайна сметка, нещата не опират до Европейския парламент, а до съдебното решение на Съда на Европейските общности. Имали сме много казуси, гледани в съда от Люксембург, където се оказват ограниченията по протокола. Това ще се случи и тук, ако има спор. В букви К, Л и М, така както стоят нещата, е ясно, че съдът ще има крайната дума относно силата на протокола. От правна гледна точка ние тук се ангажираме с една погрешна практика. Аз иначе подкрепям измененията, които проистичат по силата на съда и за съжаление отхвърлям вашия доклад. Председателят, господин Хефтер, заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Има случаи, които търпят безкрайно развитие, но има и неща, които не бива въобще да се случват и тук имам предвид Чешката република и нейното желание да не приложи хартата в определени нейни части. Така се стига до съмнение сред обществото. А също пораждат се и правни последици. Всъщност нямаме гаранции за това, което се посочва от чешкия президент като опасение. Не се дават гаранции на гражданското общество. Много смятат, че тук става дума за козметични промени. Не бива да се ангажираме с подобно нещо. Аз подкрепям гласа на докладчика. Той неотклонно работи по тази материя от името на нашия парламент. И в нашата позиция е важно ясно да заявим, че независимо от резултата, ще трябва да изчакаме известно време, да видим какви ще са решенията, които ще се приемат от двете камери на Чешкия парламент, особено в светлината на скорошните избори трябва да си дадем сметка и за правните последици. Тук говорим за една отдавнашна резерва, но това не беше договорено по демократичен начин с чешкото общество. Това беше опасение, повдигнато от президента Клаус по това време в хода на процедурата. Днес в Чешката република имат нов президент, проведоха парламентарни избори наскоро. И ето защо смятам, че ще е разумно да изчакаме, да видим каква ще е волята на чешките граждани. Тук съм съгласен с господин месер Шмидт. Трябва да си дадем сметка и за съображенията на чешките граждани. След като отчетем мисленето сред гражданите в чешката страна, Чешката република, бихме могли да пристъпим към ратификация. Иначе съм съгласен с проекта доклада. Смятам, че вижданията са ясно изразени, така както са заявени. Благодаря. Господин Францес. Ясно е, че протокол всъщност дава изключение, но не е напълно ясно. От е, съда в Люксембург ни казват, че това не е точно така. Генералният адвокат се е произнесъл с е, пояснение. И ние разполагаме само с е, пояснение. Ако това е само пояснение, защо има толкова силно противопоставяне? Оказва се, че всяко гласуване ще засяга прилагането, чието естество ние не разбираме добре. И ако протокол 30 не е изключение от приложното поле, тогава какво е? По презумпция трябва да представлява някакъв инструмент. Вносителите на протокола са знаели много добре, че той няма особена стойност и всъщност те са въвели в заблудение избирателите в Великобритания и в Полша, сега и в Чешката република. И ако това е истина, не бива повече да го прикриваме. По мое мнение, едно умишлено подвеждане на гражданите от тогавашният министр-председател е от първостепенно значение и то следва да привлече нашето внимание. Няма да навлизам в подробностите по дебата в Чешката република. Това е тяхна работа. Смятам, че Наша задача е да не им отнемаме избора. да имат право на свободен избор. Благодаря. Председателя. Смятам, че това беше последното изказване от списъка. Сега, господин Дав, заповядайте за отговор. Благодаря ви. Аз също съм изненадан от това, че британската консервативна партия трябва да търси подкрепа за правилата, по които е действал господин Тони Блеер, представяйки това за изключение от приложното поле на хартата тогава. И сега консерваторите тук в този парламент трябва добре да се замислят под това изменение. Господин Месер Шмидт, съгласен съм с вас за това, че трябва да протече дебат в Чешката република. Аз разговарях с голям брой представители на чешките политически партии и гражданското общество там, включително министри, дипломати, представители от двете камери на чешкия парламент, от управляващите партии и от опозицията. Разговарях също така и с представители на Конституционния съд в Барно. Никой от тези, с които разговарях, нито един чех, не ми каза, можете да отнемете това мое право, което би проистекло от Европейската харта за основните права. Никой не ми каза, моля ви да приложите различен подход към чехите, сравнено с подхода към останалите европейски граждани. И в отсъствието на подобна риторика, смятам, че нашия подход е добре балансиран и много прецизен. Въпреки факта, че дълги години съм работил в политическата сфера – продължавам да изпитвам дълбоко уважение към академичната общност. Председателя, с това изчерпваме дебата по тази точка, по която ще гласуваме утре сутрин, както казахме в началото. Благодаря ви. Сега нека да се върнем на нашия дневен ред. Първата точка се отнасяше до доклада на госпожа Джанако и това е точка номер 4. Вече сме провеждали обстойни дебати по този доклад. Днес трябва да се занимаем с някои изменения и ще навлезем в дълбочина по материята. Първо госпожа Джанако. Нека да и благодарим за работата, която е извършила. Благодаря ви, господин председател. Както изтъкнахме на предходното заседание, внесени са около 317 изменения. Около 100 от тях вече са отразени, включително 20 компромисни изменения. Трябва внимателно да обсъдим тези 20 компромисни изменения. Някои от тях ще отпаднат, а други няма да бъдат подложени на гласуване. Трябва прецизно да ги огледаме. Първо, регистрацията на европейските политически партии с годишните проверки и третото се отнася до това, което Европейския парламент и други органи могат да направят за разглеждане на жалби, подадени от е, отделни лица и организации. Обърнах се към председателя на комисията с молба да се разработи нов въпрос, който да се подаде към правната служба на Европейския парламент, за да разсеем всякакви съмнения. Вероятно има известни затруднения по правната материя тук. Трябва да ги преодолеем, за да можем да работим по компромисните изменения, особено в светлината на тези три точки. Първо, регистрацията на партиите. Второ, годишните отчети с проверките. И трето, какво правим, когато е внесена жалба срещу Европейска партия за това, че не зачита европейските ценности крайна сметка трябва да решим кога ще гласуваме, както и вие казахте, господин председател, може би на 11 ще сме готови за гласуването, но тук бих искала да чуя и мнението на колегите. Няма да се спирам върху подробности от измененията. Вие разполагате с екземпляр от компромисните изменения. Те са обсъдени с докладчиците в сянка. Проведени са съответните обсъждания. Не смятам да навлизам в подробности, с което приключвам за сега. Благодаря ви. Non mi pare, c'è qualcuno che vuole intervenire ancora una volta sul tema dei partiti politici? Не смятам, че има желаящи за коментари, казва председателя. Господин Даф иска думата. Бих искал Съвсем накратко да се спра на процедурата. Ние ще гласуваме нашата позиция в най-кратки срокове преди триалога и представ... предполагам, че той ще бъде доста наситен. Преди да можем да стигнем до споразумение за първо четене, смятам, че госпожа Генако предлага няколко компромисни решения, за които съм им благодарен. Те са в правилната посока, но Остават някои неизяснени аспекти, които не могат да бъдат уредени при гласуването, като например горната граница. Дали това трябва да бъде една пета или една четвърт от държавите членки при учредяването на Европейска партия. Има различни мнения по въпроса и няма компромис, който да бъде гласуван. Остава и един важен нерешен проблем, а именно механизмите, които ще изберем за прилагане на новия усъвършенстван статус, е, устав за политическите партии. Има разминаване в мненията и в тази комисия и разминаване с становището на съвета за окончателното решение. Не можем да си затваряме очите пред факт, че член 291, втора линея от договора, предвижда комисията да се нагърби с прилагането на регламентите на Европейския съюз и да бъде изключена комисията въобще от организирането и прилагането на този устав, по моя преценка, би принудило комисията и най-вероятно съвета да навлязат в полето на юридическите затруднения. Хубаво би ако ние гласуваме в най-кратки срокове, рискуваме след това да забуксуваме по време на триалог. И всички тези въпроси следва да бъдат изяснени. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Гианако ще ми се да направя разграничение между три различни нива на коментарите, които ще направя по доклада на госпожа Генако. Първо, преди да гласуваме, трябва да се освободим от всякакви съмнения и препращане на тези въпроси към правната служба. Трябва да сме наясно с ограниченията по измененията, които бихме могли да внесем в устава. Имаме първоначален доклад от правната служба на съвета. Той би могъл да внесе някаква яснота относно нашите правомощия за внасяне на изменения. Това е първия въпрос. На второ място си задавам следния въпрос. Дали това е основния въпрос, който поражда затруднение. Толкова ли са големи разгранич... Е, различията помежду ни? Можем ли да ги преодолеем? Разликите са важни. Формулировките в компромисните изменения са направени в правилната посока – Парламентът отчита, ратифицира, потвърждава кандидатстващите за Европейска партия, подлага на оценка съответствието, спазването на изискванията по силата на устава. Това са едно един вид утвърждаване. Това са предпоставки. Всяка година ще се прави преоценка за начина на работа на политическите партии и фундации, но най-спорният въпрос е свързан с окончателното решение, което ще вземе съда на Европейския съюз. Ако вземем един хипотетичен случай, при който Европейска партия а, не спази някои основни ценности, проистичащи от а, хартата на основните права, то тогава всяка институция или гражданин биха могли да поискат проверка за това дали дадена фундация или Европейска партия са в нарушение. Решението може да бъде препратено към комисията, парламента, съвета в последствие. и група мъдреци биха могли тогава да постановят някакво становище възоснова на редица изслушвания на отделни лица и партии, след което целият въпрос ще бъде препратен към а, съда на Европейския съюз и така може да се създаде и съдебна практика. като тази съдебна практика ще бъде предхождана от свършеното от парламента или този орган или съвет от мъдреци, който ще се произнася. Нямам представа дали това ще бъде окончателното ни решение, но вървим в правилната посока и бихме могли да постигнем консенсус в комисията сред онези, които искат да бъде постановено някакво съдебно решение и въведена съдебна практика. Преди гласуването съм съгласен с господин Дъв, че трябва много бързо да излезем със становище, за да можем и да разберем каква ще е позицията на съвет. Няма никакъв смисъл да губим време, защото ще стане 2014 преди да сме решили проблема. Затова предлагам ускорено да вървим към гласуване. Това гласуване няма да е съвършено окончателно, то просто ще даде ход на поредица от преговори. Затова трябва да ускорим работата. Господин Бронс иска думата. Едно от измененията гласи, че от Европейския съюз се очаква да функционира възоснова на представителната демокрация. Член 10 от договора също го гласи. Алинея 3 гласи, че всеки гражданин има право да участва в демократичния живот на Съюза – там не се е споменава за това, че гражданина трябва да се съобразява с ценностите, одобрени от политическата класа. Дали една партия трябва да бъде финансирана или призната, или да й се удържат средства, са едни полусъдебни решения. Както вече бе казано току-що, Европейският парламент ще вземе окончателното решение, но този парламент не е съдебен орган. Той е орган сформиран от политици. И ако допуснем, че група политици трябва да решават дали е, една друга група от политици трябва да бъдат признати или не, е малко странно. Ако погледнем по точка Ай е латинско ще видим, че там се говори за изборните листи, състава им, всичко изглежда съвсем справедливо, трябва да има равнопоставеност между половете. С други думи, ако предумишлено не се нарушава това, тази равнопоставеност, други думи, трябва да имаме някакви критерии за избор, за да постигнем равнопоставеност на половете. И ако това предхожда всичко друго, всъщност ние казваме, че други важни въпроси при подбора, като политически становища, парламентарна компетентност, в крайна сметка могат да бъдат пренебрегнати. Компромисното изменение Б гласи, че една партия носи отговорност и може да бъде заличена от регистъра възоснова на действие на свои членове. Колко членове? Мнозинството, няколко от тях или само един от тях? Това е изключително важно тъй като през 2003 година в Германия бе направен опит да бъде забранена една политическа партия, която може би не всички харесват, но това бе възоснова на уличаващи изказвания, направени от няколко членове на тази партия и Конституционният съд допусна за разглеждане този из, докато то не бе установено, че въпросните членове са били и членове на службите за сигурност. Тоест, това са агент-провокатори, които са целели да бъде заличена от регистрите тази политическа партия. Well, first of all, I wanted... На първо място искам да благодаря на Марията за компромисните изменения. Най-важното е дали сме съгласни с принципите, принципните положения за европейските партии, които следва да станат по-видими, по-прозрачни, особено що се отнася до финансирането и също така участието в европейските избори и а, допитванията. А, най-важните въпроси са регистрацията и проверката и ние вървим в правилната посока, защото можност тези процедури да не бъдат прекомерно политизирани, а да оставим нещата в ръцете на съдиите, за да не се ограничаваме в рамките на една политическа игра. Това са изключително важни принципи и съм съгласен при това положение с Ендрю Дъв, че трябва да гласуваме в най-кратки срокове, за да можем да изясним някои въпроси преди това с правната служба, въпреки че не съм убеден, че те могат да разрешат всички проблеми. И тази комисия трябва да излезе със становище в най-кратки срокове. Това са важни компромисни изменения, що се отнася до цялостната философия на подхода ни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 така че, когато казваме минимални стандарти на всички политически нива, аз се притеснявам от това, че ситуацията до сега ще се възприеме като минимално приемливата ситуация. Това не е приемливо. Ние трябва да се стремим към по-високи стандарти, а не да се примиряваме с минимума. Що се отнася до изменение I, то е крайно неясно. Така че би трябвало да направим, да доуточним, да прецизираме формулировката. Аз не обичам неясни разтегливки формулировки. Съгласен съм и с казаното от господин Шолц. Партиите, разбира се, би трябвало да могат да кандидатстват не само групи граждани, но и партиите. Заедно с това обаче трябва да определим границите. Ако една партия каже, ние имаме присъствие в 10 държави и ще се кандидатираме за изборите, Достатъчно ли е да кандидатстват 10 месеца по-рано? Не е ли достатъчно? Трябва да имаме критерии. Може би не трябва да бъдем твърде амбициозни, трябва да проявим реализъм, както казаха някои колеги. Това съответства и моето изменение, според което всички политически партии, които се кандидатират, повечето от средствата трябва да се разпределят между партиите, които в крайна сметка бъдат избрани. Благодаря, господин Вион, господин Агньо. Благодаря, господин председател. Говорим за финансирането и създаването на европейски политически партии. Финансирането ще бъде от дънакопаците. Това малко ми напомня бившата колония на Великобритания, САЩ, които казаха, не се допуска данъчно облагане без представителство. А сега казваме на гражданите, искаме парите ви за финансиране на партиите, но не, сме, не приемаме вашите възгледи. Това не може. Кой дефинира всъщност какво е политическа партия? Във всяка група има лица с крайни становища. Отървавате се от този човек. След това идва следващия с крайни мнения и, и от него се отървавате. То не бива да се допуска такова нещо. Финансирането не трябва да идва от дънакоплаците, а само от самите партии. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Всички ние сме съгласни, че трябва да а, приемем решение максимално бързо. Мисля, че сме на правилен път, но това, което продължава да ме тревожи, е имаме различно тълкуване за това какво представлява политическата партия. Според мен е, става дума за свободен избор. Какво означава това? В класа на дъщеря ми в момента се провеждат е, избори за отговорник на момчетата или на момичетата. Можеш да се, да се кандидатираш, ако си постигна успех в предишни избори. Партиите обаче не са част от институциите. Партиите се създават. Не можем да е, управляваме този процес. Това е процес, който трябва да бъде управляван от самите партии. Когато партии, те създават, те се създават от гражданите, въз основа на общи цели и принципи. Мисля, че статут на Европейска политическа партия трябва да се дава не само на партиите, които вече имат присъствие в парламента. Така че ние трябва да приемем принципа че за политически партии се признават онези образования, които са създадени от определен минимален брой граждани, ако имат програма, платформа. Всички тези образования би трябвало да получат такъв статут, не само защото моите измерения 89 и 93 са в този смисъл. Има подобни изменения в същия дух от колеги. Мисля, че казва се, че те са обхванати от компромис С, но това не е така. Там има само пояснение, а именно членуващите партии, членуващите организации са унези, към които това се отнася, но не виждам компромис. Помня предварителните разговори непрекъснато настояваме за него, не само аз, но и, и други колеги. Ето защо много ще се радвам, ако постигнем компромис. Компромис обаче не означава да се повтори нещо, което вече е било казано. Компромисът означава текст, който отразява становищата на всички. Смятам, че е хубаво да постигнем консенсус и да сложим край на този спор. Някои казват, че няма сближаване на позициите. Аз смятам, че трябва да има такова сближаване, макар че не винаги го виждам. Важното според мен е да не допускаме засилване на недоразумението, че партиите се ръководят от парламента или комисиите. И господин Вилан каза нещо в този дух. Не сме ние тези, които трябва да а, съдят а, и да оценяват а, съперниците съдът е, има подобно правомощие. Ако населението и гражданите изпитват съмнение в е, неутралността на тази процедура, очевидно ние по никакъв начин не можем да го приемем. И при тези много спорни въпроси трябва да намерим правно решение. Няма значение откъде идват тези граждани. Не би трябвало като парламент да създаваме трета власт. Не това е нашата задача. Ето защо, според мен, е много важно да постигнем компромис, имайки предвид всички тези съображения за да можем в крайна сметка да приключим с въпроса. Благодаря. Госпожа Янако има думата. Малко се притеснявам а, от а, времето. Очевидно, трябваше да навлезем в темата, но ако искаме да гласуваме, а, Мислех си, че трябва да бъде на 11 гласуването, но може би вие ще ни кажете какво мислите. Благодаря. Ще започна с последния коментар. Да, можем да проведем гласуването в понеделник на 11 в Страсбург или пък на 14, което е четвъртък. И двата варианта са възможни. Сега по конкретните въпроси. Господин председател, внесените изменения показват ясно, че всички колеги искат да участват активно. Всеки иска да даде своя принос. Докладът е много важен за всички групи. Например, тогава, когато се казва, че правата на човека трябва да се запишат всяко право по-отделно, за мен този текст не е важен. Ако обаче говорим за правата в договорите, тогава ще трябва да се представи подробен списък. Господин Виланд, Европейския парламент, комисията и съвета ще имат възможността да прехвърлят, да отнесат дело до Европейския съд. Това, което не можем обаче, няма да можем да направим, е всеки път да се обръщаме с сигнал и оплакване към съда. Трябва да има някакъв орган, който да взима предварително решение. Господин Дав каза, че това трябва да е група, в 9-членен състав. Ако говорим за комисия от мъдреци, всъщност е, става дума за много ограничен орган, в който да влизат няколко, не много наброй високо уважавани лица Друг въпрос е свързан с дела, които сме до сега сме отнасяли към съда. Регистрацията, например, става дума за процедурен, а не политически въпрос. И по-нататък годишния преглед. На трето място нещо, по което отдавна размишляване. Какво е, ще, ще се случи, ако постъпи оплакване от е, недемократичен характер на дадена партия? Аз не мисля, че трябва да се притесняваме. Смятам, че трябва да има орган, който да се занимае с този въпрос. По-нататък ние не можем да даваме дефиниция на политическата партия и на нейните дейности. Можем само да приемем, че една партия има, може да бъде призната за такава, ако има определен брой членове от определен брой държави. Разбира се, всеки има право да създаде политическа партия. Ако обаче тази партия се превърне в институция, финансирана от общностния бюджет, тогава е очевидно, че трябва да има критерии, трябва да има предпоставки и изисквания, които трябва да се спазват, защото очевидно ние не можем да финансираме партии, които нямат които не са представени парламентарно. Ако една партия е ново създадена, тя може да поиска финансиране. И ако, когато една партия бъде парламентарно представена, тя може да получи финансиране. Всъщност в този текст е, няма кой знае колко нови моменти. Можем да приемем измененията и да ги гласуваме в Страсбург. Компромисните изменения могат да се гласуват по също. Искам да помоля докладчите в сянка да се срещнем преди гласуването, може би тази седмица. Ще ги поканя и след това можем да координираме своите становища. На 11, ако не на 14, би трябвало да можем да проведем гласуването. Както каза Ендрю, след това можем да започнем тристранната среща и да започнат преговорите със съвета. Знаем къде са трудните въпроси. В някои страни е много ясно къде са проблемните зони. Но, господин председател, в Европа има три основни свободи и до сега никой не е бил спрян да участва в изборите. Проблемът е, в, е финансирането. Ние не искаме повече пари, Искаме повече прозрачност и повече ефективност и разбира се, спазване на правата на гражданите. Председателя, няма повече заявки за изказвания От процедурна гледна точка госпожа Янако предлага, ако всички са съгласни, да гласуваме на 11 март. Нека да оставим това така за момента, в случай, че изникнат някакви проблеми. Но, иначе, като предварителна оговорка, гласуваме на 11 март. Надявам се всички са съгласни. И сега можем да преминем на следващата точка, пета от дневния ред. Тя се отнася до състава на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 година. Това е доклад на Галтери и Чарсковски. Първо ще чуем докладчиците, за да видим дали имат допълнителни предложения. Нека да ви напомня, че това е последното ни обсъждане на доклада, тъй като утре го гласуваме така, кой ще говори първи от двамата докладчици? Заповядайте. Благодаря. Това, което предлагаме са няколко компромисни изменения. С тях отразяваме проблемите посочени от някои от колегите. Какво се опитваме да направим? Отстояваме нашето прагматично предложение и това не бива да изненадва никого. Именно всяко изменение, с което се цели промяна по същество на доклада, ще бъде отхвърлено веднага от нас. После, що се отнася до аргументите, с които се променят някои от подробностите в предложението ни, Например, разпределянето на местата между някои от старите държави членки. Тук също ще успяваме нашето предложение. Няма да отстъпим от него. И ще запишем а, минус в а, нашия списък за гласуване. По това нямаме компромисни изменения, които да внесем. Иначе, що се отнася до общите правила, решихме, че с някои от измененията се върви в правилна посока, а други отразихме в нашите компромиси. Сега една бележка, що се отнася до формулите. Без оглед на това, което ние смятаме за тези формули, ще кажем, че тук в комисията сме стигнали до споразумение вече да не се записват конкретни формули в текста, въпреки че в нашия проект сме си служили с някои такива. Но, що се отнася до конкретния въпрос за формулите, решихме да не се записват такива в компромисните ни изменения. И най-важното сега, свързано с връзката с цялостната реформа в институциите и състава на парламента, ние сме на мнение, че тези две неща следва да се запишат, ако искаме институционалната реформа да се придвижи напред. Трябва да навлезем в малко повече детайли. И за това казваме, че разпределянето на местата в Европейския парламент по траен начин следва да се вижда в връзка с цялостната система в съвета и институциите, което иначе също се споменава и в измененията внесени от колеги. Ние сме на мнение също така, че преди 2015 трябва да се внесе ново предложение на съвета и то достатъчно рано преди следващата предизборна кампания, за да се въведе една нова трайна система. По отношение на конкретиката, решихме да се позовем на принципите за дегресивна пропорционалност – и тук наша отправна точка беше записането в доклада Ламасури, а също и нашите собствени размисли, както и примерите, подадени от колеги. Както сами ще се уверите, тези принципи са записани конкретно в нашия текст, съгласно измененията, предложени от много от колегите. И така мисля, че това е общо взето нашето предложение. Ние се отнасяме много сериозно към всички онези изменения, с които не се подкопава същността на нашия доклад и ги отразяваме в нашите компромисни изменения. Благодаря. Председателя. Благодаря ви. Господин Гвалтиери, имате думата. Благодаря, господин председател. Нямам какво да добавя. Като цяло ще представим много компромисни изменения 6. И на предходното обсъждане казахме, че получихме много важни идеи и предложения. И сега нашето намерение е да ги отразим пълноценно, да подобрим формулировките в резолюцията. Рафало вече описа основните аспекти на нашия компромис. От една страна ние се позоваваме на нуждата от ясно предложение, което да се внесе преди края на 2015. Предложение за траен и прозрачен механизъм, но от друга страна изтъкваме и нуждата от едно по-широко предложение на парламента за преглед на механизма за гласуване на съвета в рамката на измененията в договора. Предложение, което да се внесе в този парламент. Така че ние уточняваме тези елементи. Мога да се аргументирам, например, по внесеното по 38 изменение, защо взимаме само първата част от дефиницията – защото смятаме, че то е по-добро от нашето, но с последното изречение се привнася един проблем, който се отнася до механизма за разпределяне на местата, което не отчита правилото, че по-големите държави по население получават повече, по-голям брой места. И смятам, че резултата всъщност представлява едно подобрение на текста. Това е по принцип нашия компромис. Мога да обобщя. Нашия компромис. Ние казваме, че имаме нужда от преработване на процедурата от една страна, за да сме сигурни, че има възможно най-широко мнозинство тук в парламента и от друга страна възможността това да се подкрепи единодушно в съвета. Ние внасяме предложение, което почива на три принципа, а не на два – и съгласно нашия предшественик Ламасури, дефинираме дегресивната пропорционалност, което е едно от трите принципа. Трябва да се използва както минимума, така и максимума на местата. И като следствие от това, от трите принципа, ние стигаме до двуетапния подход, при който на първата стъпка внедряваме трите принципа, а при втората стъпка се мисли за политическа компенсация, за да се стигне до прагматично решение. Решение, което не е идеалното решение, но се доближава до възможното най-добро. Иначе предлагаме да отхвърлим измененията, с които се предлагат конкретни цифри. Нашето предложение е да се придържаме към първоначалния текст. Благодаря. Следващия оратор, благодаря ви. Искам само да попитам нещо нашите докладчици. Дали проекто измененията са на лице, за да се запознаем с тях, за да имаме ползотворен обмен. Доколкото разбирам, вие не приемате никой от измененията, с които се, променят, се променя броя на местата, отредени за отделните държави. Така ли? Отговор Както знаете, ние нямаме правомощи да приемаме или отхвърляме изменение. Ние можем да предложим списък за гласуване, след което политическите групи изработват свой такъв и крайна сметка ще видим какво се отхвърля. Ние можем да предложим да се придържаме към цифрите в нашето предложение. Благодаря ви за тази информация. След като НП ни подадат своите съвети, дано да са убедителни. Сега иска би се да ви попитам конкретно за едно изменение, внесено от а, господин Дав и се отнасяше за това да се вземе едно от местата на Австрия и да не се намаляват местата на Швеция. Искам и се да чуя вашето мнение по това. Първо, с това се внася едно подобрение в дегресивната пропорционалност. И второ, то е издържано спрямо а, принципа за едно място за всяка страна. Изненадвам се, защо не сте приели това изменение. Искам да чуя вашата аргументация. Председателят. Разполагаме с е, списък на оратори. Според този списък следващия оратор ще бъде господин Дав. Господин председател, благодаря на докладчиците за поясненията и съм сигурен, че компромисните изменения относно следващите стъпки ще бъдат приемливи за комисиите, особено за групата АЛДЕ, тъй като с тях се изразява желанието на парламента да се реформира. И да се обвържат нещата с процедурата по гласуване в съвета. което да доведе до един по-устойчив баланс при гласуването в парламента, съответно и съвета. Ние можем ясно да заявим нашата позиция – за това, че конвента по реформата в договора следва да посочи трайни решения. И това може да бъде подкрепено без съмнение от групата на либералите и демократите с голямо мнозинство в парламента. Сега относно цифрите. Това е доста деликатен въпрос, когато търсим прагматично решение, а не принципно. Все още не съм се запознал в пълнота с всички внесени изменения. Струва ми се, че има неприемливи изменения. Изменение 44, например, е такова, че той е в разрез с договора. Също така, изказвайки моите почитания към ирландските колеги, ще кажа, че са се опитали да проявят е, творчество със своите предложения за засилване на ирландското представителство. Но те ще трябва да приемат също така и факта, че Харватия и Ирландия ще трябва да разполагат с еднакъв брой места. Това би било справедливо за двете държави по въпроса, поставен от господин Фокс. Разликата от е, две места между Угария и Швеция. Но тук трябва да отчетем и населението, разлика от е, 475 хиляди човека. Мисля, че тук допускаме грешка и трябва да направим всичко възможно да подкрепим измененията, с които се преодолява тази грешка. Има някои изменения, с които се наказва Австрия с едно място. Но има и други изменения, с които се цели да се преодолее този проблем. 55-то изменение е внесено от шведски колега и то е оттеглено. Аз бих искал да го внеса повторно от името на господин Ферховщад. Благодаря ви. Председателя благодаря, господин Хафнер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, трябва да постигнем съгласие по няколко неща. Първо, това трябва да е последния път, когато работим върху цифрите, опитвайки се да стигнем до удовлетворително решение. Макар да знаем, че всеки път няма да е възможно да постигнем ясен и справедлив начин. Опитваме се да приложим принципа на дегресивната пропорционалност Правим го тук в парламента, след което ще преговаряме със съвета и ще видим какво ще простече от преговорите. В крайна сметка, нещата никога не ни удовлетворяват. Трябва да се съгласим, че в бъдеще ни трябва някакво правило, по което да се разпределят местата. Това ще се прави в съответствие с размера и населението на съответните държави членки. Трябва ни ясно зададено правило, което почива на математиката и което изразява също така принципа за дегресивна пропорционалност. Това е напълно възможно. По смисъла на разпоредбите на договора, ние сме внесли съответното искане. Що се отнася до нас, Ние не настояваме да приемаме решение, което не ни удовлетворява напълно. Можем да приемем решението на конвента след следващите избори, който да се занимае с въпроси като, например, ясно прозрачно правило, което да е удовлетворително за всички. И щом се обедняваме около това виждане, значи търсим прагматично решение. Моята група и аз самият твърдя, че можем да приемем принципа на Роберто и Рафаел, залегнал в този доклад. С други думи, трябва ни прагматично решение, за да вървим в правилната посока. Не бива да променяме броя на местата с повече от е, едно в повече или едно в по-малко. Ние внесохме едно по-различно предложение и нашето мислене бе в следната посока. Искаме ясна, простичка математическа формула, която ще доведе до прозрачно разпределяне на местата възоснова на общ брой от 751 места. Което да позволява отчитането на броя на държавите членки, намаляване или увеличаване. И така ще имаме ясен резултат, ползвайки такава формула. Принципът следва да е, че никой няма да загуби или спечели повече от едно място. Всичко се свежда до това да имаме прагматично решение. А дългосрочната ни цел е именно тази стабилността. Ние внесохме изменение 38 и то въплатява тази идея. Тя проистича от нашите обсъждания с математици и те привлякоха вниманието ни към този момент, който бе изтъкнат по време на изслушването тук. Те казват, че големите държави членки имат право на повече места. Колкото повече населението, толкова повече хора са представени от всеки отделен член в парламента. това няма да е възможно във всички случаи. С други думи, ние сме избрали една дефиниция, която не бихме могли да внедрим пълноценно и да изпълним. Така че на следващия етап бих приканил колегите да се въздържим от дефиниции, които не можем да прилагаме. Ето защо внесох 38 изменение. Преди да закръгляваме числата. Да, виждам кимане утвърдително. Няма нужда да пояснявам допълнително. Стигам до следващия технически аспект. Смятам, че това трябваше да бъде пояснено. Другото е нещо, което съм поставила на предходни заседания, да видим какви ще са компромисните изменения и какви ще бъдат обсъжданията. В крайна сметка, дано да стигнем до добър резултат. Благодаря. Аз бих искал да наблегна на някои принципи, първо смятам, че прагматичното решение, което бе намерено, е доста разумно. Дори и някои от нас, които идват от държави членки, които ще загубят един член, биха препочели това да не става. Смятам, че в духа на Европа би трябвало да отчетем факта, че докладчиците са достигнали до доста приемливо решение. И би трябвало да поработим по общественото мнение, да обясним, че това може би е най-доброто решение и е по-добро, може би, от това да увеличим броя на депутатите, което също можем да кажем, че е някакъв прагматичен критерий, но би дало неприемлив знак за Европата. Трябва да обърнем внимание на усилията, които са положили двамата докладчици, господин Трасковски и господин Гуалтиери. На второ място, аз не вярвам в математическите формули. Разочаровам колегите, които ги обичат, но те са твърде лесни и не отговарят на действителното положение на нещата. Ако попитате един математик каква би била формулата за решението, да, той ще ви даде формула и всичко ще бъде уредено. Но математическата формула не е обективна. Ние тук разискваме политически и конституционни въпроси, а не математически формули. Естествено, бихме постигнали по-обективни и прозрачни критерии по този начин. Но проблема, който е конституционен и политически, ще си остане. Можем да се опитаме да повишим нивото на прозрачност и обективност – но, по мое убеждение, в крайна сметка иде реч за един тежък политически проблем. Трябва и да съзрем, че ние имаме работа не само с население, а и с държави. И така трябва да отговорим на това, което колегата Хефнер каза миналия път. Да, но в този парламент имаме правила за разпределението на местата. Да, ма ние нямаме две камери в този парламент. А когато имате две камери на парламента, трябва да балансирате двата принципа. И аз ви приканвам, ако в Европейския съюз приемем правилата на федерална Германия, то тогава няма да говорим за дегресивна пропорционалност, а ще говорим за абсолютна пропорционалност. Всички казват, говорим за федерално управление, но принципите на САЩ или на конфедерацията са различни. Една държава, един глас във втората камера – ако сте готови да приемете това правило, то тогава ще се придържаме стрикно към пропорционалното представителство в парламента. Ние се опитваме всъщност да изолираме този Европейски парламент от другите институции. Това не е приемливо, защото е несправедливо. Аз съм убеден, че поне онези, които искат федерация, ако смятат, че немците, които живеят в Бремен или в Сарланд и а, състава на Бундесрата е справедлив, то тогава можем да приемем същите правила и за съвета. Ако сте готови да приемете ето това, не една държава един глас, а 3 към 6, тогава ще имаме справедлив, справедлив представителство в състава на парламента. Да, но ако ние сме държави и демографията е критерий, който се отчита от съвата и имаме такива правила, трябва да има и в парламент. Това е несъмнено. Така че аз отчитам факта, че в съвета не трябва да има промени или корени промени, то е ясно, че и в парламента тогава не можем да правим такива коренни промени. За мен това е несъмнено. И в заключение. Настоявам. Този проблем между Австрия и Швеция да бъде решен. Естествено, че това е един от проблемите, свързан с разпределението на местата, Унгария, Швеция, Австрия. Но за страните с средни размери можем да загубим по един депутат и би било справедливо тогава да се уважава принципа за дегресивната пропорционалност и да се опитаме да убедим политическото мнение, че има консенсус, този консенсус се основава на справедливо решение и всички са поставени на равна нога. Дали от Швеция ще има 20, а от Австрия 19 депутата, това – едва ли ще ангажира емоциите на нашите избиратели, но е важно да има строго прилагани правила, които да се прилагат справедливо спрямо всички. Затова трябва да се заемем с тази просветителска работа. Въпросът не е основополагащ и ще приключа така, както започнах дори и да ни е трудно да се откажем от един депутат, трябва да си дадем сметка, че това е европейско усилие, което сме направили. Знам, че задача на докладчиците беше изключително трудна и ги поздравявам за постигнатия резултат. Благодаря, господин Ранчо, казва председателя. Господин Шолц има думата. Благодаря, господин председателю. Ще бъда изключително кратък, за да не проточваме тези разисквания. Двамата ни колеги са се постарали да стигнат до яснота предвид обстоятелствата. Всички сигурно сме на едно мнение, че бихме искали да се преразгледа договора 2009 по време на последните избори установихме, че са нужни коренни промени в избирателните избирателната уредба, говорихме и за политическите партии, парано, говорихме и за състава на Европейския парламент. Нужно е да е, отразяваме демографските тенденции. Нужна е такава реформа, но тя не е извършена. Следователно, ние се опитваме да се справим и с присъединяването на Харватия на фона на актуалното положение. И нужно е да има надлежно представителство и заради това се налагат компромиси. Любопитно ми е да разбера през 2014 каква ще бъде избирателната активност. бихме могли да използваме интернет, например, за да разясним на тези, които се интересуват, че нашата комисия се опитва да намери компромисно решение и с нетърпение чакаме компромисните решения, но след 2014 та несъмнено се нуждаем от основна реформа във връзка с разпределянето на депутатските места. Надявам се, че компромисните изменения ще намерят решение на всички тези въпроси, за да се измъкнем от задънената улица, за да се разберем за измененията в договора, дали ще ни трябва нова конвенция, още консултации в държавите членки. Господин Ранчо се спря на всичко това. Разнопосочни са мненията по отношение на европейската интеграция в различните държави членки, така че е изключително важно ние да застъпим този въпрос в своето становище. Нужно е да се из... внесат изменения в договора, защото трябва да уредим въпроса с разпределенето на депутатските места и представителство. Всички законодателни органи ще трябва да участват в този процес. И се надявам, че компромисните решения, до които ще достигнем, ще внесат яснота относно единното мнение на тази комисия. Благодаря, господин председателю. Две неща искам да кажа по темата. Съгласна съм с господин Хефнер. Наистина е наложително да положим усилие да решим този проблем веднъж за винаги преди новия мандат на парламента. Не бива да отлагаме повече. Налага се да намерим решение и можем само да поздравим докладчиците – тъй като те са изпълнили своята неблагодарна задача. Разбира се, не всички ще бъдат удовлетворени напълно. Те са направили възможното предвид обстоятелствата, разработили са принципи и се придържат към тях. Вярно е, че Унгария, Швеция и Австрия, тези три държави, ще имат известен проблем – може би ще намерим различно решение, а не дегресивната пропорционалност, но като погледнем нещата, има несъответствие по отношение на населението. Унгария и Швеция не се вписват в принципа и защото броя депутатски места не отговаря на населението. Унгария има прекалено много депутати и двамата докладчици са се постарали да прилагат строго принципа, а именно да не се загуби повече от един депутат, едно депутатско място на държава. Ако ще трябва да разнищим въпроса сега, сигурно някой ще постави допълнителни изисквания. И за това предлагам да приемем намерените вече решения. В противен случай, и тук имам предвид Австрия, да и отнемем едно депутатско място, бихме нарушили принципа. Вижте какво става и със Швеция. И ще продължим да прилагаме този това несправедливо разпределение. Ще го предхвърлим от Австрия на Швеция. Благодаря, казва председателя. Ще видим дали можем да намерим някакво прагматично и рационално решение, обаче имаме друг оратор. Не, Всъщност приключихме с списъка с ораторите. Давам думата на докладчиците да отговорят на въпросите. Господин председателю, аз а, не взех думата на време, защото бях съгласен с господин Фокс. Ако отнемем едно депутатско място от Унгария, това не означава, че сме се отнесли несправедливо спрямо Швеция. Господин Фекс, Фокс и аз също смятаме, че преждеговорившата госпожата не беше точна. Може ли да ми отговори на въпрос? Благодаря. Това, което исках да кажа е следното. Ако проследим какво е населението на Швеция и на Унгария. Има разлика. 500 хиляди души е разликата. Унгария и Швеция са доста близо. Унгария има 22 депутати, а Швеция 20. Независимо от това, че разликата в населението не е толкова голяма. А съотношението Швеция-Австрия е следното. 1 милион души. В Швеция живеят 1 милион повече души, а съотношението между депутатските места е 20 към 19. Унгария би загубила едно депутатско място, Швеция би загубила едно депутатско място и съотношението между Австрия и Швеция няма да бъде запазено. Не. Всъщност искам да кажа, че ще бъде балансирано и няма да има разминаване. Погледнат от така така най-справедливо би било да се отнемат две депутатски места от Унгария, ако ще спазваме дегресивната пропорционалност. Но тогава ще нарушим принципите, заложени от докладчиците. Съотношението между Швеция и Австрия би изглеждало несправедливо, тъй като между Унгария и Швеция проблем, който беше там, ще го прехвърлим между на Австрия и Швеция. Пак ще има несправедливо разпределяне. Прехвърляме това несправедливо разпределение между други две държави и ще нарушим онова, което са въвели като принципи докладчиците. Добре, сега можем ли да продължим с докладчиците и кой от тях ще вземе първи думата? Благодаря за коментарите. Що се отнася до компромисното изменение, преди два часа е, се договорихме по него и смятахме да го внесем в секретарията точно преди да започне комисията. Току-що са го направили, имаше забаване, за което се извиняваме. Имам два коментара да направя. Първо, за Швеция и Австрия. Обсъждали сме го многократно и сме обяснявали, че проблема е следния. Ако желаем, не мога да избера точната дума, но ако търсим справедливото съотношение места депутати, от някои държави ще трябва да отнемем повече от едно депутатско място – и ако вървим по-етапно по процедурата, ако погледнете логиката на нашето предложение, и тук искам да ви припомня, че преди държавите бяха разглеждани в групи. Но а, ако погледнем съотношението депутатски места население на дадена държава, бихме могли да заменим Австрия с Швеция. Не искахме да променяме броя депутатски места, да не нарушаваме логиката на предложението, трябва да видим какво ще стане с това предложено изменение. Някои го подкрепят, други не. И просто ще трябва да гласуваме. Казах вече, логиката е една, ако се придържам към поетапните а, процедури и груповото разпределение на държавите и другия принцип. Така че, може би най-добре е комисията да гласува и после в пленарна зала. Що се отнася до математическите формули, всички сме на едно мнение, че е нужно да има постоянно установена прозрачност и всички сме на мнение, че това може да стане само ако а, бъдат отчетени становищата на другите институции. Ако сега ще решаваме дали ще използваме математическа формула и какъв вид да е тя, то тогава опасявам се, че няма въобще да стигнем до консенсус. Припомням на колегите, че аз бях единственият представител на тази комисия извън организаторите на конференцията в Кеймбридж и господин Дав беше там. Но ако решим, че ще ползваме формули, това може да стане, ако разрешим всички други институционални въпроси. Ако кажем, ще ползваме ето тази математическа формула, консенсус няма да постигнем. Независимо от личните ми пристрастия, затова решихме да не включваме математически формули, което не означава, че ние не искаме да имаме едно а, трайно решение. А, просто за момента това предложение не се разисква и не е включено в нашите компромисни изменения. По-късно ще се заемем с този въпрос. Някой друг ще се заеме с него. Тогава бихме подкрепили едно такова отлично предложение, което аз съм проучвал многократно. Така че благодаря още веднъж. Надявам се компромисните изменения, които сме представили да бъдат основа за работата на докладчиците в Сянка, които след като приключим това наше заседание ще се заемат с темата. Вие искахте нещо да допълняте, господин Галтиери. Да, само за информация нещо искам да кажа. Докладчица в сянка ще заседават в тази зала и ще можем да обсъдим компромисните изменения подробно. Изпратихме ги на секретарията тези изменения. От нас получихте едно резюме. Възоснова на дебата, който току-що проведохме, според мен ще е възможно да постигнем един доста широк консенсус по измененията – което би било един много силен политически знак. От една страна, това означава, че парламентът си дава сметка, че е необходим един обективен механизъм и също така парламентът поема ангажимент да предприеме съответните инициативи. Както каза господин Ранчел, Парламента си дава сметка, че това не може да стане в някакъв вакуум, а е необходимо да се направи един общ преглед или преразглеждане на баланса, който ще търсим между различните институции, парламента и съвет по-конкретно. Очевидно е, че по силата на договорите Демокрацията в Европейския съюз се основава на представителството на гражданите и на държавите. Ще бъде много трудно да изберем някакви крайни решения. Една камера на гражданите, друга камера на държавите. Има очевидни причини това да не стане. Съвършенно ясно е, че решението, което ще намерим за разпределяне на депутатските места и това съчетаване на представителство на гражданите и държавите може да стане по най-различни начини и промени в една от институциите биха засегнали другите институции тъй като тези два критерия трябва да бъдат взети предвид както в съвета, така и в парламента, а именно представителство както на гражданите, така и на държавите. Това е симетрично уредено в договорите. Ясно е съвета какви решения може да взима, но тази концепция за дегресивната пропорционалност за парламента може да бъде прилагана по най-различни начини възоснова на разнородни математически формули. Следователно, консенсус може да бъде постигнат и смятам също така, че можем да поемем ясен ангажимент. Швеция. Положението с Швеция и Австрия е един конкретен пример. Ако погледнем другите изменения, които биха могли да разводнят предложенията, можем да кажем, че това е изменение. Може и да остане, може и да не остане, но си има основания да подкрепяме всяко едно от предложенията. Затова не смятаме, че трябва да загърбим нашето предложение, но сме напълно наясно и разбираме у нези, които смятат, че Швеция и Австрия трябва да направят отстъпки с обратен знак. Трябва да е ясно обаче едно нещо. Имахме преразпределяне на депутатските места. Вместо да отнемаме, добавяме. Но има разлика между Швеция и Унгария и тя си съществуваше изначално. И този парламент с едно голямо мнозинство реши да разпределя така местата и да има тази разлика от две места. Това не беше задължително. Можеше да се каже, Швеция трябва да има 3-4 или да се преразпределят на някой друг. Но, както вече много от е, изказалите се казаха, в някакъв смисъл предложението е несправедливо, но то си беше такова. И ако се придържаме към нашата логика, по-логично е да коригираме тази, това несъответствие, като отнемем едно депутатско място. Но ние решихме това да не го правим заради принципа никой да не печели или да губи повече от едно депутатско място. Това беше логиката на решенията. Същото можем обаче да кажем и за обратното решение. Така че тук няма една разделителна линия, която не можем да прекрачим. И независимо от резултата, предложението, което ще излезе от нашата комисия, ще бъде едно предложение, което няма да е съвършено, но е реалистично и се надяваме да е приемливо, да устои. И според нас трябва да търсим широк консенсус в парламент. Ако го постигнем, може би съветът ще го приеме и ще се съгласи с него. Тъй като те ще си дадат сметка, че изборите се провеждат по силата на договорите, но и Харватия ще се присъедини. Господин Дав поиска думата. По един важен въпрос – Нямам намерение да се заяждам, но Роберто каза, че парламента е утвърдил сегашния състав на парламента. Това не е вярно. Разпределението на местата беше направено като част от Лисабонското споразумение – и ние нямахме никакво право на глас. Като един от тримата представители на парламента в преговорите с господин Брок и барон Креспо, ние възразихме срещу сегашното разпределение на местата по няколко причини. И сега за първи път е, имаме правомощието да взимаме решение за собствения си състав. И съм сигурен, е, че възоснова на мъдростта на нашата комисия и на докладчиците ще постигнем това. И накрая започвам да съжалявам за съжалявам за разпада на Австро-Унгарската империя, тъй като ако не се беше случило, много от проблемите щяха, нямаше да възникнат. Разбира се, парламентът не одобри сегашния състав, тъй като нямахме правомощия. Но възоснова различна глобална цифра, 750, ние одобрихме доклада Ламасур, ние взехме решение допълнителните места да се разпределят между някои държави членки, в резултат на което има разлика от две места между Унгария и Швеция. Предишния парламент гласува това не искам да кажа, че парламентът одобри състава, но имаше такова гласуване. Процедурен въпрос, имайки предвид семейната си история, щях да бъда поданик на Австро-Унгарската империя, така че съм несъгласен. съгласен. Сега вече можем да се видим утре в 9.15. Сега остават докладчите в сянка. Ще разполагаме и с превод, тъй като заседанието беше предвидено да продължи до 7. Благодаря. Довиждане.